colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Председателят, колеги, госпожи и господа, следващата точка от дневния ни ред. Преминаваме към нея. Моля, заемете местата си, тъй като предстои да гласуваме. Съжалявам за 15-минутното закъснение. Проведохме последното заседание на координаторите преди коледа. Затова искахме да свършим колкото се може повече работа. Още през тази година. Преминаваме към гласуването. Скъпи приятели, моля, запазете тишина. Предстои много важно гласуване и много кратко. Изпълнение на програмата Прима съгласно член 185 от договора за функциониране на Европейския съюз. And it will be uh, electronic vote. Ще гласуваме електронно. Приемаме въпрос с искане за устен отговор. Съгласни ли сте да внесем въпрос с искане за устен отговор? Съгласни ли сте да го внесем така, както е предложен? Моля, гласувайте електронно. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Все още не. Край на гласуването. Пълна подкрепа. 48 гласа за, 1 глас против. Чудесен резултат. Приехме въпроса с искане за устен отговор. Моля, отстранете картите си от устройствата, колкото се може по-бързо. Removed. Okay. Let us go to the next point in our agenda. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Много важна точка. Точка 10. Вторият структуриран диалог между Европейския парламент и Европейската комисия. Господин комисар Карлош Моедаш преди няколко седмици по време на изслушванията на кандидат-комисарите вече бе сред нас. Това бе първата ни официална среща. Сега ни предстои да разговаряме за втори път в рамките на наше редовно заседание. Господин Моедаш, надяваме се, че през този мандат още често ще се срещаме с вас. Вие сте член на комисията, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, важна за Европейския съюз област. Предстои да разменим мнение с вас в рамките на структурирания диалог между парламента и комисията, за да очертаем възможностите си за взаимодействие през следващите месеци, най-вече през 2015 година. Би ни се искало да узнаем какви са конкретните мерки предвидени за изследвания, наука и иновации в рамките на инвестиционния план за Европа, който е в размер от 300 милиарда евро. В началото е вероятно, за изпълнението на този план да се пренасочат средства от програмата Хоризонт 2020. Би ни се искало да знаем дали тези средства отново ще бъдат поставени в Хоризонт 2020 или да, дори дали размерът им ще бъде увеличен в рамките на инструмента за поделяне на риска. С този инструмент може да се увеличи размерът на средствата по Хоризонт 2020. Това показва опитът ни от миналото. Искаме при всички положения да узнаем от вас дали този инструмент ще бъде мобилизиран и сега. Разполагаме с около час за разисквания. Добре дошъл в Европейския парламент, господин комисар. Давам ви думата за кратко встъпително изявление. Господин председател, уважаеми професор Бузек, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, за мен е удоволствие да съм отново тук сред вас днес. Това е първата ми официална визита тук, поне така си мислех аз, но господин професорът ме поправи. Всъщност, за втори път съм сред вас. Преди два месеца ми оказахте честа да одобрите кандидатурата ми за член на Европейската комисия. Ако си спомняте, тогава заявих, че възнамерявам често да се срещам с вас в рамките както на официален, така и на неофициален диалог. Днес съм сред вас, за да ви изложа действията, които предприемаме. Работим от около месец. Този месец бе изключително натоварен. Една от крайните цели на комисията е да постига конкретни резултати. Това и се опитахме да направим още през първия месец от мандата си. Както знаете, възприехме нов подход, който е много важен с оглед на прозрачността. Приехме решение за годишния преглед за бюджета, както и за така наречен инвестиционен план, на който ще се спра след малко. В качеството си на комисар участвам в различни ръководни групи в областта на растежа и заетостта, по-доброто регулиране, енергетиката и други области. Това е начинът на работа на настоящата комисия. Работим на ниво групи по области. Бях в Литва, Италия, Португалия и Германия. Посетих и Южна Африка, където бях свидетел на започването на един проект – който бе изключително впечатляващ. Бях свидетел на това как се използват средствата на денокоплаците, за да се спаси животът на много хора. Много съм горд, че мога да отстоявам стойностите по програма Хоризонт 2020 в редица области. Първата инициатива, която подех това отношение, бе в борбата срещу ебола успяхме да мобилизираме средства в размер от 120 милиона евро, както публични, така и частни средства за клинични изпитвания на медикаменти за лечение на ебола. След като приключа срещата си с вас, ще отида в сградата Берлеймон, където ще представя набора от показатели за изночно изследователската и развойна дейност. Тези показатели ясно показват, че ние инвестираме в тази област. Volkswagen, например, е най-крупният инвеститор в тази област в света. Това е европейска компания. Нека сега се спра върху инвестиционния план. Много от вас имаха възможност да вземат отношение по изявлението от миналата седмица. Видяхте председателя Юнкер, заместник председателя Катайнен и президента на Европейската инвестиционна банка. Комисията и Европейската инвестиционна банка в рамките на този план дават начален тласък на растежа. Този план бе изготвен в момент, в който се нуждаем от така наречения добродетелен кръг в областта на инвестициите, структурните реформи и поемането на фискална отговорност. Инвестиционният план е последният елемент, от който се нуждаем, за да се върне Европа на пътя на растеж. Няма да се спирам в подробности върху инвестиционния план, защото мисля, че вече сте се запознали с него. Вместо това ще последвам предложението на професор Бузек и ще ви представя плана от гледна точка на изследванията, науката и иновациите. Как ще се възползваме от този план в тези три области? Възнамерявам да отговоря на някои въпроси преди да ми ги поставите, тъй като мисля, че са основателни и тъй като си ги поставям и аз. Нека първо отговоря на тези въпроси, след това ще изслушам вашите. Първият въпрос, който си зададох, когато заедно с заместник председател Катайнен, участвах в първото проучване на инвестиционния план. Б. Защо следва да се заделят средства по програмата Хоризонт 2020, за да се поставят в бюджета на инвестиционния план? Мисля, че по този въпрос няма нужда да ви убеждавам, тъй като всички ние днес в Европа осъзнаваме, че изследванията, науката и иновациите са решаващи за растежа и заетостта. Абсолютно необходимо е в бюджета на инвестиционния план да се поставят средства от Хоризонт 2020. В каквото и да инвестираме, ще трябва да вложим средства в изследванията, науката и иновациите. Изследванията, науката и иновациите са важни за Европа. За това бе особено важно тези три области да бъдат включени в инвестиционния план. Бе много важно те да бъдат включени, защото подсилват и допълват програмата Хоризонт 2020. Вторият въпрос, който си зададох бе няма ли да се стигне до положение, при което Хоризонт 2020 инвестиционният план да се съревновават помежду си? Не, няма да бъде така. Инвестиционният план и програмата Хоризонт 2020 няма да бъдат противопоставени един на друг, тъй като преследват едни и същи цели, а именно растеж, конкурентоспособност и работни места. Тези два инструмента взаимно се допълват. Затова и би било добре да ги обединим, за да можем да имаме по-голям потенциал за действие. От друга страна, трябва да отчитаме и действителността. Винаги ще съм много открит спрямо вас в това отношение. Много е важно да си зададем един логичен въпрос, а именно как Хоризонт 2020 ще допринесе за финансирането на инвестиционния план при положение, че има недостиг на бюджетни кредити за плащания. За мен е много важно да споделя с вас моите размисли по този въпрос. Те са повече от ясни. Става дума за три проблема. Първият е свързан с 2013-2014 година. За този период комисията ще разплати всички свои задължения спрямо държавите членки в рамките на договорените срокове. Както знаете, генералният директор пое ангажимент за това, тъй като трябва да, да намалим размера на предварителното финансиране. Вече се работи по разплащането на задълженията. А що се отнася до 2015 година, нека повторя онова, което казах по време на изслушването си. Абсолютно съм против съкръщаването на бюджетните редове за научно-изследователска дейност. Подробно разговарях по този въпрос с заместник председател Георгиева, която също подкрепя тази моя позиция. В рамките на преразгледания бюджет за 2015 година комисар Георгиева се е погрижила за това функция 1А и 1Б да бъдат адекватно финансирани. Във връзка с това се нуждая от вашата помощ. Нуждая се от помощта на парламента по време на преговорите с съвета. не само вие, членовете, в качеството си на членове на Европейския парламент, но и в качеството си на представляващи вашите държави членки, вашите правителства и вашите граждани, трябва да разясните колко важни са функции 1А и 1Б на национално равнище. 2,7 милиарда от Хоризонт 2020 и тяхното поставяне в бюджета на инвестиционния план. Как ще бъдат разпределени тези средства? Става дума за проект с срок на действие 3 години. Средствата ще се поставят в гаранционен фонд за срок от 3 години. През първата година от действието на гаранционния фонд е много вероятно да не се предоставят парични средства, няма да има неизпълнение. Що се отнася до наличните парични средства, няма да има проблем през първата година. Сега, вероятно, ще ме попитате как точно ще финансираме Хоризонт 2020? Не мога да ви дам отговор на този въпрос. В момента работим по него. Наистина искам да чуя вашето мнение по въпроса. Според мен трябва да разгледаме всички възможни сценарии но винаги трябва да сме наясно каква е крайната цел на 2,7 милиарда. За какво ще се инвестират те? За фундаментални научни изследвания или не? За финансирането на по-рискови проекти в областта на изследванията, науката и иновациите ли? Да. Наистина ще трябва да и изложите своето мнение по този въпрос. Сега ще се спра върху още няколко въпроса, съвсем накратко за съвета по въпросите на конкурентоспособността, на който ще присъствам утре. Ще се обсъдят политиките в областта на науката, науката в името на обществото. Тази идея ще залегне в Римската декларация, която аз категорично подкрепям. След това ще бъдат приети заключения за Европейското пространство за научни изследвания. Това е един от моите, един от нашите приоритети. Много е важно да се работи по пътната карта до две, средата на 2015 година. Ще разговаряме и за заделянето на ресурси и за даване на нов тласък на растежа. Тези ресурси трябва да бъдат подкрепени от приоритетни реформи, така че да се постигне най-доброто съотношение разходи-ползи. Когато последно бях тук, имаше пълно съгласие по въпроса за плащане, за прима. Предстои съветът да приеме заключение за програмата прима. По-нататък ще ми зададете въпрос във връзка с тази програма, така че сега няма нужда да се спирам върху нея. Предлагам, господин председател, да пристъпим към разисквания. Благодаря, господин комисар. Сега се обръщаме първо към нашите координатори. Или, съответно, колегите, които ги заместват. Господин Елер, две минути, моля, защото списъка са желаящи да се изкажете много дълъг. Заповядайте. Вие Kommissare beim политични Господин комисар, позволете ми първо да ви благодаря. Бил съм свидетел на работата на четирима комисари в досегашната си политическа кариера. Никой от тях не е проявявал по-голяма готовност за взаимодействие с нас, особено в такъв тежък момент. Принципно сме постигнали съгласие по инвестиционния план, но не ни е ясно защо той изцяло трябва да се финансира от бюджета на Хоризонт 2020. Комисията по бюджети предложи 2,7 милиарда да бъдат разпределени върху Хоризонт 2020, структурните фондове и сълскостопанските фондове. Загрижени сме във връзка с заделянето на целево финансиране. След като ще изразходваме тези средства, не би ли следвало в рамките на инвестиционния план да се постави акцента върху изследванията, науката и иновациите? Третият ми въпрос е свързан с бюджета като цяло. 2,7 милиарда, 1,1 милиард съкръщения, предложени от съвета Като отчетем също така, че от а, рамковата програма липсват 8,7 милиарда, то като цяло ще се получи дефицит от около 15 милиарда евро, т.е. в размер от около 25%. Имам предвид програмата Хоризонт 2020. Постоянно съкръщаваме бюджета и как смятате да се справите с този проблем? Предизвикателството наистина е голямо. Следващият ми въпрос е свързан с обвързването на структурните фондове и Хоризонт 2020. По структурните фондове следва една трета от средствата да се задели за изследвания, наука и иновации. Как изглежда сътрудничеството ви с Генерална дирекция регионално развитие? Мисис Соледат де Руис. Благодаря, госпожа Соледат де Руис, социалисти и демократи. Благодаря. Планът за инвестиции, който бе оповестен от господин Юнкер, е много добра новина. Той, според мен, би следвало да създаде необходимото доверие в частния сектор, за да има сътрудничество между публичните финанси и частния сектор. Но това, което ни липсва е една цялостна стратегическа линия, включително и в комуникациите. Това е много важно и за целия Европейски съюз и за гарантиране на едно устойчиво развитие, включително в областта на а, социалните въпроси и здравеопазването. Много ни е интересно как а, ще се изпълнява програмата Хоризонт 2020. Тя е ключов елемент от а, проекта за финансиране от плана на Юнкер. Вие казвате, че ще разговаряте с съвета. В бюджета за Хоризонт 2020 има специален ред, включително и за достъп до инвестиции в, за рискови инвестиции. Така ще могат да се изпълняват стратегически проекти в енергетиката и технологията и да се включат и малки и средни предприятия. Но ние, няма, ние не смятаме, че трябва да се сменят процедурните правила. Обаче член 6 трябва да бъде спазван и е, това наш ни безпокои. Това безпокои и научнията общност, защото ако имаме достъп до рисков капитал, тогава това ще внесе успокоение в научните среди. Те се притесняват, че ще има всъщност урязване на средствата в Хоризонт 2020. Също така трябва да се финансира повече наука, не инфраструктура. Следващия оратор. Благодаря. Това е господин Гробщик. Благодаря. Благодаря за възможността да обсъждаме е, в подробности нещата, защото много често малките камъни обръщат колата. Много важно нещо упоменахте, а именно е, растежа, развитието, запазването на работните места, преустройството са основни двигатели на развитието, но а, трябва да има и, и действия в тази посок. Разнообразяването на енергоносителите и доставчиците, инвестиции в е, енергоисточници, които до сега не са били разработвани, опитите да се освободим от използването на някои енергоносители, като въглища, например, всичко това са ключови въпроси. Ние искаме да има стабилни доставки, но как ще стане това, ако няма диверсификация на източниците на доставки на енергия? И второ, научните изследвания в енергетиката. В кои области ще насърчавате? научните изследвания, за изследвания за извличане на шистов газ или за използването по-ефективно на въглища. Как, какво се предвижда да бъде дела на възобновяемите енергии? От името на АОДЕ, господин Дебакер. Ето тук съм, господин комисар. Ще коментирам в същия дух. Е, мисля, че научната общност е, се разтревожи много, когато чу от увода на Юнкер, че част от е, Хоризонт 2020 ще бъде използван за е, начален тласък на създаването на по-голямо съотношение на доходност е, на е, инвестираните от Европейския съюз средства. Знам, че Юнкер търси ангажиране на частния сектор, но това не е ли в противоречие с цялата тенденция за целия дух на Хоризонт 2020, който е, е обърнат повече към фундаменталните изследвания. И второ, ние имаме вече формулирана европейска стратегия за върхови пос, по, постижения, за енергично развитие напред. Смятате ли, че плана на Юнкер ще води в тези посоки. Примерно, страните членки вече работят по тези въпроси. Моя а, район, примерно, вече е излязъл с проекти за 25 милиона. Какво ще направите вие? за да се даде възможност на националните държави, на малките и средни предприятия да работят с най-добрите дружества в Европа и най-добрите научно-изследователски институти. Господин Клод Турмес за зелените. Благодаря. Ние подкрепяме идеята на господин Юнкер и на комисията за засилване на инвестициите, но имаме огромни съмнения по въпроса дали средствата трябва да се вземат от Хоризонт 2020. В край на крещата научните изследвания не дават незабавна възвръщаемост. И а, мисля, споделям и мненията на колегите. Тук в много голямо мнозинство ние сме готови да кажем не. Има други фондове, например структурните фондове, за енергийна ефективност те могат да бъдат е, използвани, но не примерно като директни субсидии. Много се изненадваме, че комисията не разсъждава в тази посока, например. Тоест, като цяло, ние трябва да кажем не на източването на пари от Хоризонт 2020. Трябва да се търсят други възможности. Структурните фондове, а също така и това, което коментира господин Дебакер, не бива да връщаме нещата обратно на национално ниво. Иновациите в научните изследвания се отразяват в качеството на европейската индустрия и е, във всички случаи най-много ще се развива и най-голямо бъдеще имат възобновяемите енергии източници, включително слънчевата енергия. Но какво се случва сега? Китай се очертава като лидер, но в Китай всъщност 80% от машините, които произвеждат фотоволтаици, са вече е, произведени в Китай. Штатите планират да инвестират огромни суми там. Ако ние не реагираме, ние ще изостанем. Мисля, че в аз лично вярвам в научните изследвания в, в Европа, но ние трябва да действаме по-енергично. Госпожа Карпен. Благодаря, господин председател, господин комисар. В момента се проявяват наистина големи апетити към Хоризонт 2020 като източник за финансиране на инвестиционния план. Мисля, че трябва да предотвратите финансирането на инвестиционния план в такъв голям мащаб от Хоризонт 2020. Както каза господин Елер, следва да използваме средства и от структурните, и от сълскостопанските фондове. Какви действия ще предприемете, за да не се съкрати прекомерно бюджетът по Хоризонт 2020? Вторият ми въпрос много съм загрижена във връзка с това, че през последните 15 години по програмите за научно-изследователска дейност не се връщат средства към частния сектор. Не се връщат средства под формата на финансиране. По рамкова програма 7 делът на тези средства бе едва 27%. Какво ще предприемете, за да се финансират по-целенасочено научно-изследователската дейност и новаторството в промишлеността? Thank you very much, madam. If I may ask you, Mr. Commissioner. Благодаря. Ако мога да ви помоля, господин е, комисар, да отговорите на въпросите. 5-6 минути. Аз е, ще си спазя отделеното ми време. Благодаря. С удоволствие отбелязвам, че вие всички сте загрижени по теми, които са важни за всички нас и трябва да ги обсъждаме. Няма да отговарям в същия ред, по който бяха зададени въпроса. Господин Дебакер зададе въпрос за това какви проекти ще се финансират и каква ще бъде възвръщаемостта и възможността да се ангажират частни средства. Нещо, което е най-важно за мен, когато започнахме да работим по плана за инвестиции, беше да направим така, че те, този план да има отношение към растежа, което означава и е, образование, и научни изследвания, и иновации. И е, с моя екип мога да кажа, че според мен успяхме да дадем принцип, така, принципен принос към е, общата идея на разработката на господин Катайнен, т.е. да се търсят стратегически инвестиции в образование, научни изследвания и иновации. Тоест, Заместник-председателят на Европейската комисия Катайнен е наясно с необходимостта от инвестиции в това отношение и е най- както и колегите ни, именно защото ние говорихме много по този въпрос. Аз настоявах на него. Европейската економика а, е не следва да е насочена само към така развиване на проекти, е, които не носят е, растеж, а проекти, които създават, т.е. Е, допринасят за економически растеж. Не е толкова лесно да се направи това и от вашите коментари също го чухме. Следващите стъпки и след и срещата на върха в Европейския съюз трябва да са такива, че да има ясни насоки за използването на тези средства за инвестиции. Да има съответните инструменти, така че тези пари да отидат за проекти за наука, иновации, научни изследвания, дигитални, дигитална цифровата технология и така нататък. Господин Гробашич, извинявайте, ако не произнасям името правилно, вие засегнахте въпроса с енергията и как е нашата позиция по отношение на научните изследвания. Мисля, че от последните решения на европейско ниво става съвсем ясно, че ние имаме ангажименти към намаляване на емисиите от въглерод, към енергийна ефективност. Знаете, че огромна, е, в такъв смисъл огромна част от нашите научни изследвания трябва да се насочат към възобновяеми енергии, към енергийна ефективност. Също говорих и на моето изслушване а, ролята на моя ресор е всъщност да събира и цялата научна информация за нови идеи. Ето, шистовия газ. Ние се опитваме да съберем фактите и да информираме обществото на базата на факти. Тогава едва можем да направим една подобаваща дискусия. И в такъв смисъл научни изследвания за това какви са опасностите да бъдат те, вероятно има, но да бъдат те научно установени, там трябва да има също и инвестиции. После господин Клод Тюрмес зададе въпрос, свързан с възобновяемите енергии. И искам да отговоря на въпроса на господин Тюрмес, а именно, че това е определено един от приоритетите на Хоризонт 2020 и мисля, че в най-скоро време ще се срещна отново с вас и ще ви изслушам за вашите мнения за приоритетите. Във всички случаи възобновяемите енергии са един от приоритетите. До сега ще формулираме и новите цели до 2030 в тази област. Много амбициозни са плановете ни, така че с ще се върна към тази тема при вас съвсем скоро. И Въпрос на господин Елис. Много, много удачен и навременен въпрос. Благодаря му и за откровенността. Много е важна тази тема за това как си представяме нещата. Парите определено трябва да се използват за научни изследвания, и иновации. Трябва да има и съответните инструменти, които да гарантират това. Ние, когато разработваме насоките за тези е, фондове, ще е, искаме да има ангажименти, че те ще се използват за научни изследвания и иновации. Всеки ден, когато срещам господин Катайнен, го хващам за ръкава и му викам, виж, виж, виж, тези средства са за наука и научни изследвания и иновации. Та, по отношение на другите коментари за цифрите 2,7 милиарда, 1,1 милиард, да, има различни проблеми, но нека да бъдем наясно, че тази сума от 2,7 милиарда е разпределена в 3 години, т.е. ние не трябва да излезем с парите тутък си. Но прав сте в коментара си. Надявам се да работим с вас и особено с съвета, за да решим този въпрос. Също се споменаха и структурните фондове. Работа тя с колегата Крето, за да можем да направим нещо, което е трудно. Е, много дълго работехме само така вертикално по ресорите, а сега трябва да мислим как да работим повече, примерно с е, Генерална дирекция регионално развитие по отношение на науката и научните изследвания. Много, по, така, натварял съм доста високостоящ служител от моя кабинет да се занимава с тази тема, за да можем да променим нещо в нашите взаимоотношения с е, ресора на комисаря. Ние имаме пари за иновации и е, наука в структурните фондове, но трябва да бъдем и много така смели, за да можем да е, обединим усилията и работата на хората, които работят в комисията по различни ресори. Е, затова и си сътруднича с госпожа Крето и се надявам, че ще успеем да вървим в тази посока. И отговора на госпожа Кабесон Руес, която зададе въпрос за финансиране и даде някои идеи, които според мен са много удачни за финансовите инструменти 2,8 милиарда по програмите. Сега, кои проекти ще бъдат в списъка, кои няма да бъдат? Също се коментира, че страните членки трябва да могат да избират проекти, които да дават е, продуктивни резултати, а не безсмислени за бъдещето проекти. Е, отбелязвам си вашите притеснения. Мисля, че във всички случаи ще се възползваме от вашите мисли. Е, ще помисля, кои от тези области са най-подходящи. И господин Капо, да, отговорих на въпроса за структурните фондове, така че приключвам, господин председател. Благодаря ви много. Много е дълъг списък с желаящи да зададат въпроси. Предлагам вече да го затворим. Благодаря. И сега по една минута и половина имате всички, ако мога да ви помоля. Думата има госпожа Декастила Вела. Благодаря, господин комисар. Няма съмнение, че а, показвате много а, голяма загриженост и разбиране за въпросите, които разглеждаме и то от нашата гледна точка, наистина растежа и заедостта са тясно свързани с научните изследвания и иновациите. Това трябва да се приеме. Това е изходната точка и ние сме наясно с това, но може би то не е достатъчно включено в плановете и всъщност именно научните изследвания трябва да са в основата на фонда, а не да се създава фонд, който да ги финансира. Просто трябва да се разместят нещата. Именно това е трудността в нашите дела. Мисля, че от практическа гледна точка постигнатото, казаното е, че има предварително разбиране и необходима яснота за това, че възвръщаемостта ще отиде именно в научните изследвания. Не става въпрос за това да се възстанови това, което е инвестирано. Става въпрос за това да се разшири вече сложния бюджет, който съществува за Хоризонт 2020. Така че влагаме средствата, получаваме ги обратно и колкото повече изследвания, толкова по-добре. Благодаря. Председателят говори без микрофон. Госпожа Тола, той е. На първо място, господин комисар, радваме се на духа ви по отношение на а, контакта ви с парламента, откритост, искреност. Също така фондовете. Наистина трябва да настоявате за тях. Не трябва а, някой друг да решава. Трябва комисията и държавите членки да използват а, тези средства, като се а, допълват, за да не се получи препокриване, да има добра координация. На второ място бюджетния, бюджет на Хоризонт 2020 приближава, трябва да мислим и за бъдещето. Вероятно бихте могли да включите и парламента, за да разберем и ние какви са приоритетите за а, бъдещия хоризонт. А, няма а, съмнение, че са взети средства от Хоризонт 2020, но все пак, ако е възможно това да се промени, ние бихме ви подкрепили изцяло, така че да има повече средства. Ако не, както каза вече някой, трябва да сме сигурни, че ще получим 2,7 милиарда, които отиват а, за изследване иновации, защото възвръщаемостта е 2-3 пъти повече. Много въпроси, много въпроси, казва председателят. Невероятно, господин Хенкел, Оставайсер, има думата. Благодаря, господин Моедаш. Благодаря ви, че вече посетихте Германия. Изявлението ви пред общността Лаймниц наистина много ни удовлетвори. Ще взема отношение показаното от господин Елер. Няма много голяма полза от това взаимно да се оплакваме, че има вероятност бюджетът да бъде съкратен с до 25%. Ние на ниво политически групи трябва да се погрижим за това да се пренасочат средства не само от Хоризонт 2020, но и от структурните фондове и от сълскостопанските фондове. Загрижен съм с последващия процес по Болония, господин комисар. В този процес се поставя под въпрос работата на млади научни работници. Може би знаете, че Франция, Полша, Германия, Великобритания и Швейцария вече взеха отношение по този въпрос. Не би следвало инструмента, за който говоря, да става жертва на уеднаквяването. Благодаря, госпожа Крео. Извиняйте за закъснението. Благодаря, няма проблем. Имам три въпроса. Много е важно в инвестиционната програма да залегне научно-изследователската дейност. Но какви насоки смятате да изработите вие, господин комисар, за да знаем за какво всъщност говорим? Второ, инвестиционният план се основава на мобилизирането на средства в съотношение 1 към 15. Говорим конкретно за научно-изследователската дейност. Можете ли да се ангажирате с конкретни цифри там? Вчера отправих въпрос към комисията каква възможност има за координиране на финансирането с структурните фондове? Има ли елементи, които дават такава възможност в оперативните програми? Не мисля, че има много такива елементи. Какво смятате да направите, за да се повиши обвързаността и нивото на координиране? Всеки път на заседанието на парламентарната комисия задавам този въпрос. Не мисля, че той в достатъчна степен се отчита в реалността. Thank you very much, madam. Благодаря ви много, госпожо. Господин Зорини има думата сега. Благодаря, господин председател. Здравейте на господин комисаря. Ще говоря на неговия и моя роден език. Приветствам неговата позиция по принцип да няма ограничения бюджетни за Хоризонт 2020, естествено, че може да разчита на нашата подкрепа в това отношение. Разбира се обаче, окончателната оценка за ресурсите трябва да бъде в качествен аспект, а не количествен. И а, средствата за Хоризонт 2020, ако могат да се използват като лостове за плана а, Юнкер, всъщност ни карат да преценим как можем да постигнем най-добре целите си с това съчетаване. Уважаеми господин комисар, знам, че няма много официална информация до момента, но аз видях в един преглед, който ми се струва доста надежден и а, цитира източници от комисията. Казва се, че в момента във вашата област има 40 милиарда а, като средства от Финландия, Харватия, Ирландия, Германия, Франция и така нататък. Много държави а, са автори на тези а, проекти. 24 милиарда, ако не се лъжа, за Франция, за компютъризация на система между лабор... лабораториите и училищната система. Може би бихте могли да ни дадете малко допълнителна информация за динамиката в това отношение. Извинявам се, знам, че не сте тук като португалски комисар, но аз пък съм от Португалия, затова трябва да ви питам защо според вас няма проекти от Португалия до момента подадени. Има думата следващият оратор, господин Манка. Регионе. Благодаря. Преди три години поканих всички новаторски дружества в моя регион на среща. Попитах ги пред какви пречки се изправят, защо не инвестират повече в новаторството. Причините, които те ми посочиха, бяха тривиални. Например, когато се разработи даден прототип, разходите по процеса не могат да бъдат приспаднати от данъците. Би било интересно да се работи в посока хармонизиране в Европейския съюз, за да се отстранят подобни пречки. По време на кризата в Съединените щати не спаднаха инвестициите, а в Европейския съюз инвестициите спаднаха с 50%. Как ще се справите с този проблем? Следващият оратор госпожа Ернст. Благодаря. Нека сме честни. Нека признаем, че инвестиционната програма на господин Юнкер не е поставена на стабилна основа. Бе заявено, че за нея ще се мобилизира определена сума, но тези средства буквално се крадат. Крадат се откъде ли не, за да се финансира тази програма. Отклоняват се от бюджета на Хоризонт 2020, например – Обсъжда се и възможността за заделяне на средства от бюджета на структурните фондове. Но и що се отнася до структурните фондове, мога да ви кажа, че ние сме против мобилизирането на средства от техния бюджет. Говорихте за това, че Хоризонт 2020 и инвестиционният план са взаимно допълващи се инструменти. Какво точно имахте предвид с това? Какви ще са практическите последици от тази взаимообвързаност? Второ, според мен в областта на научно-изследователската дейност трябва да сме много по-активни при инвестициите си. Например, в възобновяемите енергийни източници. Ако на световния пазар спрямо големите участници на пазара не искаме да бъдем изтласкани към периферията, ще трябва да направим това. Имам предвид големи участници на пазара, като например Китай. За да не бъдем изтласкани на периферията на световния пазар, ще трябва да инвестираме повече, а не да съкръщаваме средствата. Благодаря ви, госпожо, за да направените бележки. Колегата Кристиян Искарич има думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз искам да последвам а, един въпрос, който вече беше зададен и да разширя а, идеята си към него. Но ще се опитам и да упростя. А, не знам дали имате отговор, но а, плана Юнкер апелира за масивни нови инвестиции в Европа. Ние знам обаче, че става въпрос за преместване преразпределяне на други фондове, които ще отключат а, средствата от частния сектор. Да, може би това ще поработи, но трудността е, че голяма част от тези средства идват от 2020 като програма и много голяма част от тях са за основен основни насло, а, научни изследвания. Но защо а, един частен а, фонд би а, из, инвестирал в проект, който няма гарантирана възвръщаемост. И така, въпросът ми е дали инвестициите ще се случат или няма да се случат и т.е. ще се осъществят и няма да има възвръщаемост или пък осъществявайки се тези инвестиции, няма да има научни изследвания. Кой е, вариант, кой от вариантите според вас ще се осъществи? Председателят и така, това е което имаме като въпроси за днес. Uh, Благодаря много почитаеми членове на Европейския парламент за зададените въпроси. Ако нямате нищо против, ще се опитам да отговоря на португалски за, на моя съгражданин. Ви казахте в коментара си, че има много важни елементи и това, което наистина трябва да отчетем, разглеждайки целите си, е да знаем какво точно целим като резултати. Факт е, че получихме много дълги списъци проекти от някои държави, но те, те първо трябва да бъдат анализирани. Анализирани от гледна точка на това, кое е от наша гледна точка смислено, продуктивно инвестиране. Така че трябва да имаме един много сериозен списък и а, да разглеждаме първоначалните списъци като а, списъци на намерения от страна на държавите. Но предстои работа, така че да сме сигурни, че целите и насоките са наистина в посока на тези проекти. Не можем чисто и просто а, да разглеждаме всеки един проект като а, окончателен. И тук смятам, че вие имате много важна роля в държавите си членки. Те трябва да отчетат държавите членки колко е важно всичко това, което ние получаваме като проекти за самите държави, тъй като ако тези проекти са изпращани в миналото, няма да имаме този ефект, за който се надяваме. Така че съм съгласен с това, което вие казахте. Имаше и още един въпрос, който много от вас засегнаха. Мисля, че от госпожа Куел. Тя работи, тя говори за а, ефекта на увеличаване. Иска ми се да отговоря на тези въпроси от гледна точка на пазарната ефективност. Ако говорим с този множител 15, не говорим за една единствена цифра или сума. Има две различни. По 3 е всичко свързано с заемите и финансирането и множител 5, който би бил частния сектор и други собствени капитали, които навлизат. Така че а, едно, един е множителя, а, който разглеждаме като цяло, но говорим за два различни компонента. Представете си проект, в който има а, обществени средства от 1 евро. И понеже този проект е също така интересен за частния сектор, аз мога да убедя някой друг. А, той е пазарно ефективен, защото наистина частния сектор разглежда такива възможности. И така, частния сектор казва чудесно, това е интересно и ще а, дам още 5 евро до вашето 1 евро като собствен капитал. И след това можем да използваме тези средства като а, с е, Европейската инвестиционна а, банка а, и да умножим всичко това по 3. Така че а, това е за което говоря като казвам 15. 5 по 3. Извинявайте, че не навлизам в а, тези технически а, на подробности, но когато говорим за по 15, хората често си го е, представят като заеми. Но тук говорим за един добър микс от е, заемни средства и собствен капитал. И това е много добра идея, защото в финансовите инструменти за споделяне на риска можем да имаме 1 е, милиард от ЕИБ, 1 милиард от друга страна и така инвестиционния пакет съдържа 8 милиарда, обществени средства. Надявам се нещо да не бъркам, защото говоря малко на изуст. И това всичко ще бъде а, повдигнато до 22 милиарда. Но става въпрос за микс между заемни средства и собствен капитал, обществени и частни средства. Извинявайте, че навлизам в технически подробности, но смятам, че а, наистина този множител, за който говорим, може често да бъде критикуван виждам, че господин Карин иска да добави нещо. Само да а, уточня. Финансовите ви обяснения са много ясни, но защо идват частните средства като собствен капитал по проект, който няма да има а, възвръщаемост? Защо биха дошли такива частни средства? това не разбирам аз. Е, веднъж след като са инвестирани, разбирам как работят нещата, но защо биха инвестирали? комисарят, извинявайте, не може да разбера, може би защото съм за първи път председателят. ние отваряме тази отворена дискусия, така че можете да обсъждате всичко отворено. Да, господин председател, много а, силно се а, изказа господин а, Карин. И да, това ми позволява да навлезна по-дълбоко в моите обяснения. Ако искаме този план да работи, отговорът на вашия въпрос е, че именно на такъв вид проекти трябва да се спрем, защото частния сектор няма да е глупав и да инвестира в проекти без възвръщаемост. В нашия случай ние сме основани на нашите полета на интерес, защото ако няма интерес, всъщност няма да има желание от страна на частния сектор. Госпожа Тоя, вие зададохте важен въпрос. Казахте структурните средства, средствата за изследвания и иновации, да, наистина това е въпрос на политическа воля, но също така и на подход от долу нагоре. И това, което аз правя, дори сега, докато говоря с вас, имаме екип, заедно с моя кабинет, кабинет на комисара Крето и всичко това го описваме и разсъждаваме как може всичко това да се осъществи като реалност. Именно това. Ето защо надявам се да мога скоро да дойда отново при вас и да ви докладвам как точно ще се осъществи. След това имаше един въпрос а, от господин Болония, който аз честно казано а, с удоволствие ще а, коментирам по, по-подробно по-нататък. Ще се върна към вас. Нямам добър отговор в момента. Все пак става въпрос за междуведомствен отговор. Наистина става въпрос за Европа 2020, но приноса, ако има такъв, ще бъде от полза. Съжалявам, че не мога веднага да ви отговоря, просто се надявам по-късно да мога да се върна с по-прецизен отговор. Имаше и а, въпрос от а, господин Манка и госпожа Енст, а, винаги в посока на това как можем да понижим бариерите. И една от важните а, един от важните елементи в плана за инвестиции е, че не става въпрос чисто и просто само за инвестиции, а как да се създадат условията в държавите членки, така че да се намаляват бариерите за инвестиции. Понякога казвам, наистина може да се инвестират всички средства на света в а, а, научни изследвания и иновации, но ако в а, една държава членка не отговаря изобщо пазара на, тази, на това развитие, тогава ще имаме проблем. Тогава а, предприятията продължават да са изправени пред бариери и съответно не инвестират. Така че съм напълно съгласен с казаното от вас. И мисля, че това беше, което исках да кажа. Надявам се, че ако не съм отговорил на нещо, което е а, важно, може да ми изпратите имейл и аз ще се опитам да бъда по-конкретен, ако съм пропуснал нещо. също така може да ги да зададете въпрос дали всички са получили отговор на въпросите си, каза председателят. господин комисаря продължава. Госпожа Кастилио, да, вие казахте, че трябва да се концентрираме върху това да превърнем всички тези цели в реалност. И ако продължаваме да инвестираме по този начин а, ще се увеличи капацитета на Хоризонт 2020. Да, разбира се, трябва да имаме това предвид и аз определено бих казал, че а, ще се заема с това. Благодаря ви, господин комисар, за този дълбочинен обмен на мнения. Всъщност, нашите, нашето изслушване с вас а, също беше доста обстойно, споделяне на становища и обмен на мнения. Но още веднъж благодаря ви от наша страна. Уважаеми колеги, председателят, следващата точка в нашия дневен ред, номер 11, създаване и функциониране на резерв за стабилност на пазара към схемата на Европейския съюз за търговия с емисии на парникови газове и изменение на директива 2387 от с докладчика господин Антонио Таяни се отлага за 4 часа след обед. След обед ще започнем в 3 часа с възможности за зелен растъж за МСП. Уважаеми приятели, моля ви за една минута. Започваме в 3 часа с възможности за зелен растеж за МСП. След това в 4 часа докладата Яни. И 5 часа представяне от страна на генералния секретар на енергийната харта, доктор Урбан Рушнак, за Международна енергийна харта с 2015. И това ще е всичко за днес. А сега една дълга обедна почивка. Благодаря. Um, I have to go to office and then yeah. I can uh, I basically it. I have the names of the ministers and also yeah. a few. That's all.